Dear colleagues, vote. Уважаеми колеги, време е за гласуване. Преминаваме към точка 9 в дневния ред – електронно гласуване решението на Япония да възобнови ловът на китове през сезона 2015 и 2016. Ако сте готови с картите за гласуване, можем да гласуваме. Всички ли гласувахте? Чакам. Алде не са гласували, но са за. Трима въздържали се. Приема се с трима въздържали се. И нито един против. Добре, можем да преминем към следващото гласуване. Моля, гласувайте. Въпрос към комисията. Всички ли гласувахте? Okay. Adopted. The next item in our agenda. Следващата точка в дневния ред е доклад от Европейската комисия пред парламента и съвета за изпълнение на решение 1081 на чета 2013 година. Ще изслушаме комисията и даваме думата на Джон Райн, изпълняващ длъжността директор по обществено здраве в Генерална дирекция Санте. Имате думата. Всички депутати, които желаят да напуснат е, залата, моля да го направят бързо, за да може господин Райан да представи комисия, позицията на комисията. Готови сме да ви слушаме. Благодаря. Искам да ви представя следния доклад то е по член 19 от решението. Там се казва, че докладът е трябвало да бъде представен през ноември миналата година. Председателят прекъсва. Това е първият доклад от поредица доклади, които ще разгледат изпълнението за решението от гледна точка на предисторията. Това решение 1082 наклона чрезда 2013 замества предишно европейско законодателство, което е било в сила в продължение на няколко години и е въжало само за заразни болести. Е, след е, епидемията е, за сериозните респираторни заболявания. И така, сега новото законодателство обхваща всички заразни болести, екологични заплахи разширява се приложеното поле. Първото основно постижение на новото споразумение формализирането на е, Комитета за здравна сигурност. Е, той е създаден от съвета през 2001 година на неформална основа. Правният е, текст, който обсъждаме 1082 от 2013 година, формализира здравния комитет като орган, който дава възможност на държавите членки да се координират с комисията при трансгранично управление на различни здравни рискове. Друг е интересен елемент в това законодателство на страница четвърта е свързан с готовността за здравни заплахи и това е в продължение на предишната дейност, в смисъл, че готовността обхваща трансгранични заплахи. Държавите членки са длъжни да засилят своята готовност и да докладват редовно пред комисията за това как изпълняват международните здравни е, регламенти, но също така и взаимодействието между здравни и другите сектори, както и приемствеността. Това е вторият нов елемент на трансграничното решение. Първо, новия здравен комитет. Второ, засилване на подготвеността. Ние извършихме първо проучване на държавите членки за това до каква степен са подобрили готовността си за реагиране на здравни заплахи. И това е предметът на доклада, който подготвихме с Комитета за здравна сигурност. Тук има някои недостатъци, които бяха очертани и работим с държавите членки да ги устраним. Например, чрез разработване на учение, инвестиране в здравни програми, оценки на страни, различни инициативи, които възнамеряваме да предприемем възоснова на анализ на различни рискове, за да могат страните да бъдат по-подготвени. Що се отнася до съвместното осигуряване на мерки, на превентивни мерки, държавите членки ще могат заедно да закупуват медицински мерки срещу заразни болести и се радвам, че в момента 14 държави членки. Това е към юни 2014 година и още 9 държави членки са подписали и съвместното споразумение за доставки се реализира на съвместния съвет през април. Германия също ще подпише споразумението. Това означава, че ще значителен брой държави членки ще са подписали тази възможност за съвместно закупуване на медицински е, препарати. Нямаме реакция от България, имаме отрицателна реакция от е, Польша. Това са двете единствени страни, които не са се присъединили към е, съвместното набавяне. Що се отнася до епидемиологичното наблюдение, събирането на данни за здравни рискове и заболявания се, подсил, се подсили. Работим в тясно взаимодействие с Центъра за превенция и контрол на заболяванията. В момента 47 болести са обхванати. Когато има случаи на тези заболявания, държавите членки са длъжни да уведомят общностната система да изпращат сигнали е, за възникването на болести, но също така и е, да изпращат годишни доклади. Има е, система за ранно предупреждение и реагиране, поверителна система, която дава възможност на държавите членки да обменят информация при заболявания и това и на 8 страница виждате, че 168 съобщения са били подадени, в резултат на което са били направени 364 коментара. Системата работи, функционира и дава възможност да се обменя информация. Днес имаше е, съобщение за е, заболяване в една от държавите членки и разбира се, с е, вирусът във връзка с вируса Зика се обменят доста обмени. На осма страница се виждат страните, които са подали сигнали и болестите, за които са подали заболяване. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията е част от процедурата за управление на риска, тъй като от тях се иска да предоставят доклади за оценка на риска. Те са в основата на мерките за координация от страна на държавите членки. И в доклада се вижда, че за периода са били направени 28 съобщения, общо 50 аудиосрещи са били проведени на този комитет. Нека да спомена също така, че Европейската комисия по закон е длъжна да обявява, има възможност да обявява а, извънредна ситуация. Това не се е налагало до сега, тъй като СЗО извършва това и е за вируса корона, за полио, за ебола и сега за Зика. Световната здравна организация обяви здравна неотложна ситуация, така че разпоредбата на член 12 все още не е била приложена на практика. И така, дами и господа, докладът прави добър обзор на изпълнението на решението след приемането му. Както виждате, нещата са в движение, тъй като всеки ден има ново заболяване, нова оценка на риска, нови мерки, които трябва да се предприемат, така че това е само момент на снимка. И за това ви дадах актуална информация за съвместното е, набавяне на лекарства. Благодаря много, каза председателят. Веднага давам думата на нашия предишен докладчик по трансграничните рискове. Господин Парньо, благодаря, господин председател. Най-напред, както напомнихте, аз бях докладчик в сянка по решението за трансграничните заплахи за здравето по време на предишния мандат. И искам най-напред да благодаря на генералния директор на генерална дирекция Санте Джон Райан за това изложение и актуалната информация по текста. Ние работихме добре заедно при подготовката на текста. И благодаря на Джон Райан за това, че ме канеше на срещите на Комитета за здравна сигурност, където се направи първата равносметка, така както я направихте сега. И като европейски депутат аз имах възможност да видя как се прилага на практика това, което сме приели тук. Решението е в сила от 6 ноември 2013 година. То засилва здравната сигурност и защитата на европейците срещу заразните болести и срещу трансграничните заплахи. Както казахте, механизмът предвиден по това решение беше приложено на практика и подложено на изпитание след епидемията Ебола, след март 2014 до март 2016 година 28 хиляди души бяха засегнати в Африка и 11 315 е, починаха. Е, спомена се за закъснялата реакция на международната общност. Е, СЗО говори за международната общност, не говоря за Европейския съюз. Е, дадахме си сметка, когато водихме дебат в нашата комисия във връзка с Ебола, че европейските мерки, свързани с изпълнението на това решение, е, осигуриха защита в Европа. Също така трябва да извлечем полуки във връзка с санитарните мерки. Това въжи, това въжи в момента за вируса Зика. Ние не трябва да се ограничаваме само до обмен на информация, а по да направим всичко възможно да предвидим мерки и също така основната ни, и това би било и всъщност нашата добавена стойност във вашия доклад казвате, че информацията предоставена от държавите членки на интернет сайта по проучването говори за различие, различие между държавите членки, що се отнася до планирането и подготвеността. Какви мерки са били, са предприяти, за да се преодолее тези различия между държавите членки. Искам да ви благодаря и да ви поздравя за тази активна дейност, която водите от 2013 година при набавянето на лекарства и вакцини, а също така и процедурата за съвместно закупуване и на защитни средства. Когато погледнем това, което се случи през 2009 година по време на грипната епидемия, стана ясно, че е, липсата на координация между държавите членки доведе до отделно закупуване на вакцини, които останаха неизползвани и това е свързано с разхищение на финансови средства. Сега имаме общи разпоредби е, за централно закупуване е, и това е важно да го напомним, благодарение на приноса на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Гростет има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за информациите, които ни представихте. Те са особено важни. Особено с е, това, което виждаме, развитието на епидемии, ебола, зика, никога не сме защитени от избухването на нови епидемии. И затова е много важно да направим анализ на това къде са белите петна или слабите моменти и съответно да ги коригираме. И нека да не забравяме е, и въпроса с антимикробната резистентност, защото тук не става дума за трансгранични заплахи, но е, в нашите разсъждения трябва да включим и тази тема резистентност към антибиотици. Аз е, е, съм много удовлетворена да чуя, че вече се отчита и работи механизма за колективно закупуване на медицински средства или лекарства. Много аз не бях сигурна, че ще заде, задейства тази система. Точно при това закупуване на излишни количества вакцини, които останаха неизползвани, напълно логично е да има възможност да се осъществяват такива колективни закупувания, за да може да се предоставят съответните лекарствени средства на нуждащите се. Половината от страните членки в Европейския съюз, ако искаме да напредваме повече, ме интересува какво, какво можете да направите за останалата половина, тези, които не са убедени, че може да се действа или искат да действат по този начин. Благодаря, казва председателят. Не виждам други заявки за изказвания? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. На време дойдох. Аз смятам, че има нужда от координиран подход на ниво Европейския съюз. Това въжи не само за опасността от епидемии като ебола и зика. Има и други проблеми, като антимикробната резистентност – Гражданите настояват не само за адекватна система за наблюдение, но също така и планиране и координация на ответните мерки. Раз... Говорих за антимикробната резистентност. Имам предвид по по-специално антимикробните препарати, използвани за животните. Животните могат да бъдат носители на салмонел или други и които са резистентни на антибиотиката и това може да се пренесе в храните. Това въжи и за животни, които се внасят в Европейския съюз. Ето защо трябва да има план, които да ни защитават срещу болести. Това да става с контрол на границата. Освен това, има един друг риск с, с здравето и поради мигрантския поток. В много от страните, откъдето идват иммигрантите, нямат вакцини срещу хипетит, туберкулоза, дифтерит, морбили, инфлуенца, рубеола. ООН препоръчва беженците и мигрантите да бъдат вакцинирани без забавяне в съответствие с иммунизационните програми в страните, в които са настанени, само че виждаме, че много мигранти изчезват без някой да знае къде се намират мисля, че имаме нужда от европейска система, в която мерките за обществено здраве не бива да бъдат е, е, разпокъсани и раздробени. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Дорлен мерки, взети в отговор на сериозни заплахи за здравето, всъщност при трансгранични случаи, всъщност са в правомощията на страните членки. И ме из, изненадва сега факта, че тук, когато става дума за реакция, се говори за техническа платформа – тук става дума за защита на личните данни, свързани с здравето. Комисията в доклада си преценява, че службата и за идентифициране опазва тези данни, но това дали е достатъчно обективно. не следва да забравяме, че управляването на, управлението на кризата с Ебола бе е обект на много критика заради бюрокрацията и липсата на гъвкавост. Надяваме се, че Европейския съюз ще е, има възможност да не повтори тези случаи. Благодаря. Ако нямате въпроси, давам думата на комисията за отговор. Благодаря за въпросите и коментарите. Да се върна на някои от тях. Първо, недостатъците в подготовката и какво предлагаме за преодоляване на тези недостатъци. Това е пета точка, е, пета страница, извинете. Е, в доклада ние предлагаме да инвестираме в общи действия и програми за здравеопазване, например е, проект свързан с гената на корабите. Това често се идентифицира като слаба точка в предаването на заразни заболявания пристанищните власти на страните членки, заедно с дружествата, свързани с пренос на стоки по море, ще си сътрудничат, за да се определи как да се предприемат превентивни мерки срещу пренасенето на заразни заболявания по морски път. Също така предлагаме да се направят оценки по, за всички страни. Едно е самата страна да си направи оценка как прилага законодателството и съвсем различно е да дойде външен оценител и да излезе с публичен доклад. Така, нивото на натиск е различно. Та, ще направим нещо като система за партньорски проверки за това как функционират съответните лаборатории, какви са, какъв е капацитета изграден в страните членки. Е, на пета страница има и други примери за инициативи за проверка на готовността. По въпроса за анти, е, резистентността към антибиотици, е, това е общ проблем, който засяга не само публичното здраве, но и е, научните изследвания, фармацевтичния сектор като цяло и така нататък. Комисията има план за действие, който е прият от няколко години. В момента направим оценка, за да видим как можем да предложим допълнителни и по разгънати мерки за борба с тази резистентност. В близко бъдеще ще излезем със съобщение в, е, така, в близко срочния ни план се съдържа тази тема. Е, тя е и от приоритет за, е, за човешкото здраве. Тук не е само въпрос за здравето на животните, но пренасянето на проблема при хората. И е, за това е много важно да имаме единен подход, да се разработи цяла поредица от мерки. Работиме в това отношение с Световната здравна организация, защото независимо колко ние добре се справяме в Европа по отношение на резистентността към антибиотици, не вършиме нищо, ако другите части на света изостават. Сътрудничам си е, в е, тесни контакти сме с Штатите, Норвегия и Канада. Е, търсиме и така самишленици в сезон. Въпроса за миграцията, здравето, хепатит, е, дифтерит и други болести, които могат да засегнат мигрантите в момента, комисията на базата на информацията, с която разполагаме, счита, че огнища на е, заразни заболявания е, сред бежанците не са довели до кризисна ситуация. Имало е отделни такива случаи, но като се има предвид при какви е, условия прекусяват е, морето тези хора, много по-разпространени са е, увреждания, чисто физически такива. Хората пресичат морето в много трудни обстоятелства. Нашата система за наболявания не наблюдава огнища на преносими болести, свързани с бежанците. Но ние сме във връзка с Международната организация за мигранти и СЗО и сме въвели системата за доброволни е, формуляри за здраве, така че е, когато бежанците пристигнат в финалната си дестинация, да имат своего рода медицински картон с историята на заболяванията си. По този начин ще има достатъчно добра връзка между случващото се от момента, в който те идват, до там, където се установяват. По отношение на системата за ранно предупреждение и реагиране, е, тук сме работили с независима организация, която е даде и ред предложения за е, подсилване на системата, особено свързано с е, информационната и комуникационен аспект, но също така и с предоставянето на достъп. Кой има право да влиза в системата за ранно предупреждение? как е, реагира СЗО за е, епидемията от Ебола. Световната здравна асамблея излезе с е, доклад и също така се обсъди темата как могат да бъдат подсилени международните разпоредби в това отношение. Ние работим да подпомогна международните организации в това отношение и следващата седмица ще обсъдим на един форум с представители на правителствата от цял свят. Конференцията е организирана от френското правителство и е, от комисията. Надяваме се, че така ще допренесим за засилване на международната закрила от подобни заплахи срещу здравето. Благодаря на комисията. Сега трябва да приключим, с, да спрем за заданието за известно време. При нас ще дойде господин Катайнен в 5 часа. Значи, трябва да изчакаме малко. Съвсем скоро ще започнем отново. Dear colleagues, Драги колеги, бяхме спрели заседанието, но сега сме готови да възстановим работата си. Много топло приветствам заместник председателя на комисията Катайнен в нашата комисия. Надявам се, че ще проведем ползотворен разговор в контекста на структурирания диалог между Комисията и Европейския парламент. Очаквам изпълнението на работната програма за 2016 година и да чуя какви са приоритетите ви за по-нататък. Също така, целта на този обмен на мнение е да чуем как върви изпълнението на плана за действие за кръговата економика. Като се има предвид значението на този план, комисията ЕНВИ е решила близо да следи изпълнението му. Разчитам, че винаги ще бъдете на разположение за посещение в нашата комисия, за да ни давате периодично информация за постигнатия напредък в изпълнението на плана. Периодично означава на всеки 6 месеца най-малко. Веднага ви давам думата за уводните ви слова. Като след това ще преминем към разискването с членовете на комисията. Господин председател, уважаеми членове, много ви благодаря за това, че ми давате шанс да разисквам с вас и да изслушам становищата ви по различни въпроси от общи интерес. Аз ценя нашето тясно сътрудничество. Комисията е много удовлетворена от възможността да провежда структуриран диалог с Европейския парламент. Това ни позволява да не е, разфокусираме усилията си, а да бъдем винаги целенасочени. Включването на околната среда и здравето е, като съображение в пълния спектър на отрасловите политики е задължение по договора и предпоставка за, за изпълнение на задълженията ни по програмата за 2030 година във връзка с устойчивото развитие и изпълнението на целите за устойчивото развитие. Но независимо значението на отрасловите политики като е, земеделие, риболов или транспорта, нека днес да се спра на по-хоризонталните мерки като кръговата економика, инвестиционния план и европейския семестър. Най-напред е няколко думи за целите за устойчиво развитие. Това е общата рамка на нашите действия. Комисията е решена да продължи да играе водещата си роля в изпълнението и наблюдението на мерките по програмата за 2030 година във връзка с устойчивото развитие и 17-те цели за устойчиво развитие. В програмата си за 2016 година в тази връзка сме обявили инициатива за по-нататъчните стъпки насочени към устойчиво европейско бъдеще, при което се осъществява връзка между изпълнението на целите за устойчиво развитие и прегледа по Европа 2020, за да се гарантира растеж, социална и екологична устойчивост. Европейският съюз е добре поставен да постигне множество цели и задачи във връзка с тази програма, тъй като те са тясно свързани с приоритетите на комисията и стратегията Европа 2020. Създаването на работни места и постигането на растеж за европейските граждани и повишаването на конкурентоспособността на Европа са явен приоритет на тази комисия и те ще помогнат много на... и това ще помогне много на Европа. Във връзка с биоразнообразието трябва да преследваме последователно и рентабилно изпълнение на вече съществуващите изисквания. Европейската устойчивост е необходимост, ако искаме да отговорим на дългосрочните предизвикателства, с които се сблъскваме. Изчерпване на ресурсите, все е по-голяма концентрация на доставчици на ресурси, демографски промени, изместване на силата и властта в световен мащаб. Тези предизвикателства можем да превърнем в двигатели на една съвременна економика, както направихме с кръговата економика, където разработихме пакет, чрез който превръщаме предизвикателствата във възможности. Е, самата инициатива е, ще коментирам последния начин. Ние искаме да установим кои са недостатъците, които ни пречат да постигнем целите, определени за 2030 година и това ще е основа за дискусиите ни по-късно е, през годината. Междувременно сме си поставили амбициозни цели, най-вече да постигнем напредък по енергийния съюз, а във външния аспект ще работим също, за да се превърне програмата за 2030 година в успех. Сега, кръговата економика. След представенето на пакета за кръговата економика на пленарното заседание на 2 декември от страна моя и на заместник-председателя на комисията Тимерманс и след изказването на комисаря Вела върху пакета в тази комисия на 21 декември, с удоволствие отбелязвам, че дискусията в Европейския парламент вече е започнала, както по плана за действие, така и по проектите за отпадъците. Пакетът е ключов принос към десете приоритета на комисията и към по-общата програма на Европейския съюз за създаване на работни места и осигуряване на растеж. Той е тясно свързан с политиката в областта на енергетиката и климата и в време на безпредседентен глобален консенсус и задължение във връзка с промените в климата Кръговата економика може много да допринесе е, както за борба с промените в климата, така и е, за е, по-общата програма за 2030 година във връзка с устойчивото развитие, прията от ОНЕ през септември 2015. Пакетът е разработен така, че да предлага устойчиви възможности за търговска дейност. Кръговата економика има потенциала значително да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия. Вече Европейският съюз е глобален лидер в областта на зелените технологии и решения. Можем да бъдем обаче още по-ресурсоефективни, да намалим зависимостта си от недостатъчни суровини и да ограничим променливостта на цените на глобалните пазари, което ще допринесе за нашите конкурентни предимства. Иновацията е от основно значение за развитие на пазара на вторични суровини и за укрепване на конкурентоспособността на Съюза. Е, в тази връзка трябва да осигурим необходимите условия за инвестиции в иновации, в нови технологични решения, чрез ресурсоефективни принципи на кръговата економика и да създадем е, необходимата уредба, която помага на европейските предприятия и в частност на малките и средните предприятия да работят безпроблемно. Е, новите бизнес модели в кръговата економика вече играят все по-голяма роля – е, в Хоризонт 2020 Европейската комисия вече инвестира над 650 милиона в новаторски демонстрационни проекти в кръговата економика. Освен това, е, малко под 3 милиарда евро Европейският съюз отделя за научни изследвания и иновации за действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините за периода 2014-2020. Комисията, освен това, би искала да подпомогне инвестиции в устойчива инфраструктура чрез плана и фонда за стратегически инвестиции, ЕФСИ, както и чрез структурните фондове. Е, надяваме се, че ще създадем платформа заедно с Европейската инвестиционната банка и националните банки за стимулиране на инвестиции в кръговата економика. Съществуват много важни примери за синергия между проекта за отпадъците и плана за действие. И трябва да направим така, че в процеса на съвместно вземане на решение и двата акта да бъдат отчитани. В съвет бюджета по инициатива на холандското председателство плана за действие се обсъжда както в формат министри на околната среда, така и в формат министри на конкурентоспособността. В Европейския парламент би трябвало да се подходи по същия начин. Трябва да си сътрудничим между различните политически области, за да можем да реализираме потенциала на пакета. Работата по изпълнението на плана за действие вече е в ход. Някои мерки ще бъдат приети още тази година. Например, предложението за ревизиран регламент за торовете трябва да бъде одобрено през едните дни. Амбициите, които очертах, не могат да бъдат постигнати, ако не създадем благоприятна среда и уредба за инвестициите, която позволява да се осигурят необходимите финансови средства. Трябва да използваме ефикасно финансовата система като цяло, така че тя да подхранва устойчивото развитие и да ни помогне да изпълним ангажиментите, постигнати миналата година в Париж във връзка с климата, в Нью Йорк, във връзка с плана за 2300 година, както и плана за действие за кръговата економика на Европейския съюз. Съюзът в областта на капиталовите пазари би трябвало да допринесе за набирането на финанси за екологични и устойчиви инвестиции. Това при нас се осъществява в рубриката Инвестиране в по-зелено бъдеще. Фондът FC. Е, има сред своите основни цели постигането на ресурсна ефективност. Е, успоредно със съществуващото финансиране на Европейския съюз, той дава допълнителна възможност е, за работа по екологични проекти и за превръщането на економиката в кръгова и нисковъглеродна такава. Два примера за проекти, подкрепени от ЕСИ, финансирани от Е и Б, един проект във Франция, чрез който се финансира изграждането и експлуатацията на първия европейски обект за рециклиране и повторно топене на титан както и на метални сплави от въздухоплавателната промишленост. И един проект в Ирландия, където се финансира доставянето на вода, канализацията и пречистването на вода на различни места в страната. Същевременно ние не трябва да пестим усилията си, за да стимулираме иновациите, както в околната среда, така и в здравеопазването. Нашите предприемачи знаят, че ако обърнат внимание на околната среда, това не е лишено от смисъл като търговска дейност и разбират, че новаторството днес ще им позволи да растат устойчиво в дългосрочен план. В момента дружествата в Европейския съюз са, са доставчици на една трета от стоките и услугите на глобалния пазар за зелени технологии. Общата стойност на тези стоки и услуги е 1 трилион евро и тя до 2020 година вероятно ще се удвои. Пазарът расте и трябва да имаме ясна политика, за да можем да помагаме на тези дружества, като стимулираме екоинновациите и екоинвестициите. Неодавнашния преглед на плана за действие за екоинновациите потвърди колко е важно новаторството да стане част от екологичната политика. Политическата рамка за екоинновации чрез плана за действие за екоинновации има много важно значение за по-нататъчното развитие и за извършване на и, иновации в екологичната сфера, особено чрез разпространяване на информация, изграждане на мрежи и обмен на челен опит, както и чрез разпространение на информация за финансови възможности сред заинтересованите, предимно малки и средни предприятия на национално, регионално и местно ниво. Същото въжи за здравеопазването. Това е област с огромен потенциал за инвестиции в името на хората и дружествата, чрез по-добро здраве, растеж, конкурентоспособност и заетост. Ние искаме да стимулираме държавите членки и инвеститорите да инвестират допълнително с помощта на ЕСИ и в здравна инфраструктура, както и в научни изследвания, електронно здраве, иновации, подпомагане на работната сила и реформи на е, здравната система. Ще ви дам пример. Европейската инвестиционна банка инвестира 70 милиона евро в изграждането на 14 нови центъра за първични грижи в Ирландия. Проектът ще струва около 142 милиона и е един от първите, който се финансира и чрез ЕСИ. На последно място, но само като изброяване, ще се спра на европейския семестър. Европейското 6-месечие е много важен инструмент за екологична интеграция, но и за утвърждаване на устойчивостта на системите на здравеопазване, като се зачитат общите ценности универсалност, достъп до качествено здравеопазване, справедливост и солидарност. Годишният е, преглед за растежа за 2016 година призовава държавите членки да предприемат действия във връзка с кръговата економика. В 18 от 26 6-месечни доклада за отделните страни, който бе публикуван на 26 февруари, е, е посочено как държавите на членки напредват в тази връзка, във връзка с кръговата економика. Също така в контекста на 6-месечието работим с държавите членки за оценка на системите на здравеопазване и техните резултати от гледна точка на достъп, устойчивост, качество и ам, трайност. Този процес трябва да помогне на държавите членки да разработват по-добре политиката си, като предприемат необходимите структурни реформи. Мисля, че е голям потенциалът чрез кръговата економика да се стимулира и иноваторството и да се е, стимулира устойчивостта. Това въжи за сектора на екологията, както и за сектора на здравеопазването. Мисля, че трябва пълноценно да използваме потенциала на наличните инструменти. Председателят, благодаря. Сега започваме първия кръг въпроси с е, представители на групите. Моля колегите да бъдат максимално лаконични. Най-напред давам думата на представителя на НП Карл Хайнц Флоренц. Благодаря, господин заместник председател. Много се зарадвах, когато казахте, че се надявате държавите членки да видят възможностите, които предлага кръговата економика в ООН приеха програма за устойчивост. И сега топката е в полето на Европа. От тук са и моите притеснения. Кръговата економика след последните избори като че ли остана в страни от нашето внимание. Нещата започнаха да се променят, но все още не получава достатъчно внимание. Ще ви дам един пример. Много доклади се приемат, които надграждат върху предишни доклади. Ако погледнем какво е предприето в изпълнение на тези доклади, ще видим, че ситуацията е катастрофална. Аз мисля, че всичко това си има дълга предистория. Просто няма достатъчна информираност и осведоменост. Говорим за 50-60%, но всъщност истинската цифра е 20 и 30. И, и има хора, които искат да отложат да изместят датата до 2013 година. Всъщност тук има едно неразбиране. Ние трябва да използваме тази възможност да събудим държавите членки, да ги подтикнем към действие и да е, се ядат сметка, че не става дума за проценти или преразглеждане на директивата за опаковачните материали. Проблемът е много сериозен. Вие имате пълната ми подкрепа с, по отношение на големите страни, като Германия, е, е необходимо да се води разяснителна кампания е, за е, повторното използване на материалите. Господин Гроте, от името на социалистите, благодаря господин Катайнен за тази възможност да водим диалог. Господин Тимерманс също би трябвало да идва по-често да разговаря с нас. Отдавна не сме го виждали. А всъщност той отговаря за устойчивостта. Много е хубаво, че вие и вашите колеги идвате да разговаряте с нас сега по темата за кръговата економика. Мисля, че основата, с която разполагаме е добра, но за да продължа казаното от господин Карл Хайденс Флоренс, проблемът е в изпълнението. Понякога по-малко, по-малкото е повече. Нека да видим как да изградим партньорства, когато разговаряме с заинтересованите страни, чуваме едно и също. Да, готови сме на трансгранично сътрудничество, но имаме нужда от платформа. Как да стане това? Чрез Интерек определено има платформа, която дава добър пример за това как да се изпълнява законодателството. Още нещо ще добавя разхищението на храни. Ако искаме да спечелим въображението на хората по отношение на кръговата економика, е добре да им обърнем внимание върху разхищението на храна и това да стане в центъра на вниманието ни. По-нататък, оценката на въздействието, как да избегнем то изхвърлянето на храни. Е, понякога казват, е, че годишното количество е 100 милиона тона. Що се отнася до налагането на стандарти, имаме нужда от е, стандарти за вторичните суровини. Могат ли да се третират? Проблемът сега е, че петролът е толкова ефтин – че възникват други проблеми за рециклирането. Имаме стандарти за рециклиране на вторичните суровини. Много любима моя тема е замърсяването на моретата. В моретата има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба – и е крайно време да спрем да изхвърляме е, пластмасови турбички в е, покрайбрежието на Северно море, в е, района, в който аз живея и който аз представлявам, вече се приема програма за оползотворяване на турбичките, като първо ги съберем от морето. тъй като има опасност тези хранителни отпадъци да попаднат в хранителната верига. Благодаря господин Катайнен за изложението. То е обхватно. Това въжи, разбира се, и за цялото предложение, за цялата идея за кръговата економика. Отдавна сме свикнали да говорим по повечето от тези понятия но е крайно време да започнем работа на практика. За съжаление в предложението не се повдигат въпросите, които спомена господин Кроте, по които искам и аз сега да говоря, и а именно пазарната стойност на, суровини, на вторичните суровини. Радвам се, че ще 15 милиона се инвестират в демонстрационни проекти, но като че ли само при мащабното изпълнение ще струва твърде скъпо. Много хора виждат, че е, пластмасовите отпадъци се събират, е, но не се рециклират, тъй като няма пазар за резултата от рециклирането. Всички ние сме запознати с е, огромните купища хартия. Проблемът е особено остър в е, моята страна. Господин е, Траш казва, господин е, Тимерманс казва, че отпадъците са пари. В момента това не е вярно. И не виждам нищо в предложението, което да реши проблема в краткосрочен и средносрочен план. А имаме нужда от това, тъй като хората губят вяра в вероятността пазарът да се разшири. Ние искаме хората да променят навиците си. Ако не им предложим нещо в замяна, промяната няма да продължи и няма да се запази. Госпожа Ятен Маки. Благодаря, господин комисар. Аз имам два кратки въпроса. Първо в плана за действие на комисията се казва, че насърчаването на кръговата економика ще върви ръка за ръка с тясно взаимодействие с Агенцията по околна среда и държавите членки, като целта, доколкото аз разбрах, е ефективна и проста е, мрежа за наблюдение. Докъде е стигнала работата? по тази тема. Вторият въпрос е свързан с нещо, което беше казано вече. На открития пазар цената е най-важният фактор, който определя дали клиентът ще купи. Също така и друг важен фактор е цената на много суровини. Цената на много суровини, трябва да признаем, не е отразена това води до щети за околната среда. И затова искам да попитам какво ще направи е, комисията, за да се включат економическите ефекти в цената на е, стоките и как ще се осигури повече прозрачност във веригата на е, стойността, за да се отчитат екологичните аспекти. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Екхаут има думата. Благодаря, господин Катайнен, за този обзор. Но ще потвърдя това, което казаха и другите колеги. Това беше доста общ обзор. Имаме един план за действие. Искаме да поговорим за това какво ще предприемем по плана за действие Единството, което чух от вас, че предложението за преразглеждане на регламента за пестицидите предстои, но има много области, в които комисията изостава. Комисията много я бива да публикува всякакви планове за действие, проучвания, само че сега става дума за привеждане на плана за действие в действие. Къде е плана за действие, плана за работа на екодизайна? Обещанието беше за 2015 година. Как ще се осигури изпълнението на плана за действие за отпадъците в моретата? Нищо не казахте за това. Очакваме предложение за това какво се прави по плана за действие. Не чух в нищо в стъпителните ви думи. И най-важното за мен е екодизайна. Има много слухове, че Брексит е свързан с забавянето. Е, хубавото, е, хората трябва да бъдат информирани, това е целта на дискусията, която водим. Още един общ въпрос. Споменахте семестъра. Бяхме разочаровани, че в предложенията нямаше конкретни идеи за това как економиката с, ресурс, с ефективно използване на ресурсите ще се впише в семестър. Какво ще направите така, че ефективното използване на ресурсите да бъде е, критерий и индикатор в е, семестъра. Бихте ли казали нещо по-конкретно? И сега господин Педичини, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Трябва да кажа, че се отнасяме положително към предложения план за кръгова економика на е, комисията система, тъй като разхищението доведе е, до проблема с отпадъците, който е неустойчив. Мисля, че освен е, стари е, мерки, това, което ни се показва не е пълно. Мисля, че трябва да се предвиди ясен преход към кръгова економика. Има нужда от целенасочени мести, действия, има нужда от подробни действия и мерки за изпълнението им. Второ, да се премахнат всички субсидии, които вредят на околната среда, като субсидиите за изкопаемите е, горива. Второ, разработване на конкретен план за промяна на цялостната система за производство за да се повиши капацитета за повторно използване и рециклиране на материалите. Смятаме, че само така може да има истински преход към кръговата економика. И моят въпрос към вас е много прост. Възнамерява ли комисията да приеме такъв един подход или ще продължим да се въртим около проблема, без никога да стигнем до някакво конкретно решение? И сега господин Ялкот, името на Европа, нациите и свободата. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря за това, че сте тук. По кръговата економика бих искал да чуя какво мисли вашата економика за биовъзобновяването, т.е. използване на живи организми които да унищожават отпадъците. В Япония, например, е открита бактерия, която се храни с пластмаса е, и тя се храни с пластмаса. Е, и нищо не се губи, всичко се трансформира. Китайските учени вървят по същия път е, и търсят начини за разтваряне на полиетилена. Само една четвърт от всички пластмасови отпадъци се рециклират. Ако био решението е трудно, мисля, е, че трябва да търсим е, решения свързани с науката. Комисията смята ли, че това е така? Мисля, че благодаря. Искам да ви помоля за конкретен отговор по този въпрос. Благодаря. И след първия кръг въпроси от представителите на политическите групи искам да помоля господин Катайнен да отговори. Благодаря. Благодаря за добрите отговори и становища. Ще се опитам да ги е, групирам. И същото време да отговоря е, възможно най-точно на отделните въпроси. Първо, за кръговата економика. Много съм удовлетворен, че има такъв интерес в целия цикъл. Ние изпратихме съответното послание до всички политически партии, но и до обществото. Кръговата економика ще е мега тенденцията в световната економика в близкото бъдеще. Сегашният линеен модел изживява последните си дни по много причини – Освен това, ние искаме да запазим европейския социален модел, т.е. да извлечем максимална добавена стойност, която идва от иновации, от производителности, от ефективно разходване на ресурсите. Днес бе прието съобщение от Комисията за стоманената промишленост, стоманодобивната. Производството на стомана в Америка е по-енергийно ефективно, отколкото това в Европа. Ето това е една от причината, по която нашите дружества имат проблеми. И Факт е, че ако можете да произвеждате един и същи продукт с по-малко ресурси, по-ефективно, това ви дава предимство, конкурентно предимство. И това е най-простия пример за темата ни. Да не говорим, нали, за проблемите с е, енергоносителите. Що се отнася до финансовите ресурси, с които разполагаме и които са заделени за кръговата економика? Програмата Хоризонт 2020 е, е отделила 600 милиона за тази година и следващата. Освен това, 3 до 4 милиарда се предвиждат конкретно в структурните фондове за по-добро, по-добра обработка на отпадъците. При използването на структурните фондове ние трябва да си зададем въпроса как се използват тези средства. Дали се използват така, че да решават проблема с отпадъците така в неговите основи Надявам се, че отпадъците не отиват в сметища. Надявам се, че структурите, фондове се използват е, за по-добри начини за справяне с отпадъците или за предотвратяването на създаването им. Има и други добри инструменти за нови е, инвестиции. А, също така и възможността за създаване на регулаторна рамка. Един от тези примери е Фонда за стратегически инвестиции. А, двете думи имат своето значение и кръгова, и, икон, и економика. Значи трябва да има полза, защото иначе няма, и печалби, защото иначе няма да има економика. А промените в регулаторния режим може да смени е, насоките или посока, източника на печалбите, може би не изцяло, но от някъде. А, така че регулаторната рамка понякога е по-важна и от парите, защото когато има благоприятни условия, инвестициите носят печалба. Казахте, че кръговата економика не е подета като идея достатъчно добре в страните членки. Това е така. Мисля, че не навсякъде се разбират дори възможностите, свързани с нея. За това трябва и да повишаваме информираността. Господин Гроте коментира за разхищенията на хранителни продукти. Работим по тази тема в плана за кръговата економика. Но един от проблемите е, че нямаме данни за това какво е това, какво е разхищението, какво е раз, разхищението е, от е, търговията на едро, търговията на древно, от ресторантите, от домакинствата. През лятото бях в е, Малта. Прекрасна страна, прекрасна кухня – но те, примерно, сервират много повече, отколкото човек може да изяде. И аз така се замислих, редно ли е да направим нещо по този въпрос? Та, различни са причините, по които се разхищават храни. И, и ние трябва първо да дефинираме откъде идва проблема, тогава да търсим решение. сега смятаме да влезем в е, диалог с е, заинтересовани страни по тази тема. Второ, суровините. Много депутати повдигнаха въпроса за пластмасата. Петрола при нас има единен пазар, както и пластмасата, но нямаме единен пазар за е, използваните пластмасови материали. И това е отново е, регулаторен въпрос. Трябва да направим така, че използваните суровини е, да имат същата възможност и права да, за мобилност в Европа, като всички други стоки. Това е в основата на кръговата економика, иначе ако не могат вторични и използвани суровини да прекусяват граници. До известна степен това се случва, защото те се класифицират като отпадни материали, а отпадните материали са различни от суровините. Та, затова трябва да се направи и един пазар в това отношение. За пластмасовите отпадъци, например. Госпожа Ятанмаки коментира, как се следи изпълняването на плана за кръговата економика. Ние след като направихме предложението и с законодателите го одобриха, след това може да се използва инструментите на европейския, европейския семестър или полугодия, за да се види как се спазват целите. Може би най-добре е да видим и е, е, така да се възползваме от е, инструментите на предложението за отпадъците, когато бъде прието. Там най-лесно може да се определят какви да бъдат следващите стъпки, за намаляване на количеството отпадъци, които отиват в сметища и да постигнем целите за рециклиране. Това е един от възможните пътища. Цената на суровините и цената на продуктите. Това, разбира се, е важен елемент в избора на потребителите. И може би няма да мога да отговоря напълно на въпроса ви, но тук отново се намесва и регулаторната среда. Цената на суровините се определя също и от регулаторния режим до някаква степен. И когато налагаме стандарти за определени суровини, примерно торове с съответно съдържание на кадми. Ако се намали нивото на кадми, целият пазар на торове ще се промени. Е, тогава земеделските продукти, е, производители ще се ориентират към различни продукти спрямо тия, които използват сега. Казахте, че има проблеми и закъснения в плана за действие. Така е, но винаги има нужда от време да се излезе с конкретни предложения към законодателите. В началото на декември приехме плана за действие и от тогава продължаваме с подготовката. Не можем да разработим едновременно всички текстове, защото различни генерални дирекции имат отношение към тези а, е, теми. Първата, а, е, първото предложение ще преразглеждането на директивата за торовете. После, а, е, планира се 2017 да излезем с обхватна а, стратегия за пластмасите. Да ги включим в кръглата а, план за действие. Също Имаме план за следващите две години. Не мога да ви дам дати, но възможно най-скоро ще разработим този работен план, за да имаме и предложение за разширяване на обхвата на директивата за екодизайн не непременно ще правим законодателство, но просто да възприемеме идеята за ефективност на ресурсите, не непременно само на енергията. Тук вече има отношение и нашия контакт с нашите партньори. Когато потребителите започнат да избират продукти и услуги, в момента в който те го правят, се създават нови пазари – и съответно печалбите се насочват към определени дружества. Ще се върнем на тази тема в близкото бъдеще. So uh, this bioremediation issue, it's new technology issue. Новите технологии, свързани с биоматериали, е, боя се, че нямам достатъчно ясно мнение по този въпрос. Не искам да говоря преди да си формирам такова най-общо най-общ план интересно. Най-добрите иновации вероятно са там. Но за момента нямам достатъчно познания, за да коментирам. И също имаше още един въпрос за потребление на а, суровини и как да включим това потребление в европейския семестър. Аз съм обмислял този въпрос, но нека да кажа, доста е труден или по друг начин да го формулирам, не е най-лесният въпрос. Да ви дам пример. Примерно една страна използва дървен материал за производство на хартия. А друга страна и пулп, и друга страна се възползва от тази хартия и пулп. И съответно се изпъстява ресурса, т.е. дърветата. Та веригата на производство е много дълга и тогава е, трябва да е ясно кой ще е виновен за това, за неразумната употреба на ресурсите. Тези, които ги произвеждат или е, тези, които ползват съответните продукти. Та, тогава е, вече трябва да се реши къде точно да се заложат целите. Председателят благодаря. Веднага започвам с втория кръг на изказвания. Призовавам колегите да бъдат кратки. 15 души са заявили желание за изказване. 45 минути имаме за това. Госпожа Гростет. Мерси, мерси боку. Благодаря. Благодаря много, господин е, комисарио Катайнен. Когато човек ви слуша, се пита дали наистина отчитате какво става в действителност на място. Мисля си за Сирия à consommer moins d'énergie. Oui, d'accord, je suis d'accord avec, avec ce que vous venez de dire. мисля euh, си, euh, казвате, euh, че е възможно е, да е, станем по-конкурентоспособни, когато е, използваме по-малко енергия. Е, и като е, потребяваме по-малко е, енергоносители, които идват от трети страни. Във връзка с малките и средните предприятия, те вече са поели определени ангажименти за кръговата економика, но а, трябва да се отпушат процедурите, каналите за финансиране и освен това те трябва да получат изход към съседна територия. Това е изключително трудно. Как да се организира това? за да могат да съществуват пазарите. Ние всички е, с кръговата економика е, споделяме най-добри намерения, всички споделяме еднаква воля. Но мисля, че някак е, теоретично разсъждаваме. Има разлика между това, което си мислим и действителността на място. Какви са инструментите, с които бихте подпомогнали малките и средните предприятия, за да дадете възможност те да излязат в по-широк кръгозор. Вице-президенте, йо, Госпожа Бунафе, благодаря. Оценявам това, че в своето встъпление и в отговорите на въпросите го обсъдихте Казахте, че кръговата економика може да осигури конкурентоспособност на нашата економика и тя е свързана с новации и това е свързано и с нови работни места. Ще ми извините обаче за това, че ще се върна на плана за действие и на една тема, която беше повдигната на съвета по конкурентоспособност. Е, използвам тази възможност да попитам следното. Аз мисля, че ако искаме да преминем към кръгова економика, истински план за действие е задължителен. В противен случай ще приемем директиви и документи, но това не е кръгова економика, имайки предвид, че искаме кръговата економика да бъде новата парадигма на индустрията в Европа. И така, в рамките на плана за действие централна роля играе е, планирането, е, разработването на е, екосъвместими продукти така че да могат да се използват повторно и рециклират продуктите. Както казахте, че това предполага новаторство в бизнеса и всичко останало, което искаме да добавим. Ето защо аз се питам следното. В резолюцията Питикайне ние предложихме да се преразгледа директивата е, за ефективност на ресурсите в плана за действие вие представихте едно предложение за актове за изпълнение. Аз е, ви, вие казахте, че е необходимо време. Според мен е, няма нужда от време. Нещата трябва да се направят. Ние ще приключим процеса, close the loop, само ако поставим акцент върху екологичния дизайн. Благодаря сега госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин заместник председател на комисията. Разбира се, по-доброто управление на отпадъците и ограничаването на обема на отпадъци, които произвеждаме, е, са все много добри идеи. Аз приветствам кръговата економика, но трябва да се каже, че целите, с които ни запознахте, са и извънредно амбициозни, особено за така наречените нови държави членки. Длъжни сме да осигурим преходен период или по-дълъг срок за постигането на тези цели от посочените държави, например пета години. Как могат страни като Унгария, България, Полша и Чехия да се справят с подобни цели, след като никога не им предлагаме подобни удължени срокове? Някои други държави членки, като Латвия и Словакия, получиха изключения Може би е добре да помислите е, и за други предложения, които в по-висока степен отчитат разликите между държавите членки. Битовите отпадъци. Вие сте поставили цел 65%. Е, до 2040 година. В момента тази стойност е 64% в Германия и 20% в Польша. Това показва какъв скок трябва да направим, за да достигнем някои други държави членки. Бихте ли отговорили на този въпрос? Защо не сте предвидели по-низки коефициенти за, от тези държави членки, които имат нужда от малко повече време? Госпожа Мейснер, да, благодаря господин председател. Искам да взема повод от казаното от Матиас Гроте. Е, морето, океаните са много важни за енергията, за храната, за суровини. Ако океаните не са здрави, економиката ни няма да е, е здрава. Е, микропластмасовите частици са огромен проблем. Три въпроса. Първо, редкоземните материали. Каква е тяхната роля в кръговата економика? Какво ви казват предприятията? Имаме ли редкоземни материали в количествата, които са ни необходими? Не трябва да изобретяваме отново топлата вода. Второ, хартията като суровина. Естествено, можете да използвате една суровина за най-различни, една вторична суровина за най-различни неща. Това въжи не само за хартията, която може да се преобразува, но и за стоманата. Можете да използвате, например, един стоманен отпадък, за да направите двигател за хеликоптер как ще е, действате по отношение на стоманата? Господин Хористи Абант. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях за това разискване, но не може човек да бъде едновременно навсякъде. Добре дошъл, господин комисар Катайнен. Искам да ви помоля да бъдете по-амбициозен. В самото начало споменахте пакета за кръговата економика и връзката му с управлението на отпадъците. Казахте, че сте амбициозни в комисията, но мисля, че може да бъдете и още по-амбициозни. Много ме притеснява това, че Комисията сякаш снижава стандартите си в няколко области. Това е поне моето усещане. Не отдавна имаше едно заседание, на което обсъждахме инсинераторите. Не сваляйте гарда, не сваляйте стандартите. Естествено, че има неща, които се решават от държавите членки, но на мен ми се струва, че понякога вие използвате принципа на субсидиарност, за да се отървете от отговорност и да блокирате напредъка. Комисията би трябвало да е още по-амбициозна, когато определя собствените си приоритети. Нуждаем се и от по-амбициозен пакет, особено за управлението на отпадъците. Нуждаем се от задължителни цели в средносрочен и в краткосрочен план. И не трябва да отлагаме сроковете за постигане на тези цели, особено като се има предвид, че в някои части на Съюза тези цели вече са постигнати. И ако няма задължителност при постигане на целите, дефицитът много бързо ще излезе наяве. Благодаря. Господин Шлек. Господин председнише. Е, Благодаря, господин председател. Господин заместник, председател на комисията, благодаря за това, че сте сред нас днес, за да си поговорим за пакета за кръговата економика. Имам към вас два въпроса и се надявам, че те ще бъдат полезни на вас а, и че ние ще получим отговори. Първото, което искам да запитам е за връзката между ефективното използване на ресурсите и европейския семестър. За съжаление, ресурсната ефективност е свързана с целите за устойчивото развитие, които се задават от ООН. Това е до някъде за разочароващо, тъй като Европейският съюз тук и изостава и влиза в средноаритметичните стойности заедно с Африка. Би трябвало да определим показатели за ефективно ползване на ресурсите. Статистическите данни обаче са голям проблем. Съществуват 28 различни национални метода за събиране и общаване на статистическите данни, които се изпращат в последствие на Евростат. А Евростат дава статистическата информация, върху която стъпват економическите решения. Този механизъм не е добър, тъй като не се получава тази статистическа информация по единен метод. Какво мисли комисията? Ще работи ли за изработване на единна хармонизирана методика за събиране и общаване на статистически данни от държавите членки? Следващият ми въпрос е свързан с суровините. Основният проблем, който аз виждам тук е разликата между законодателствата на отделните държави членки. А именно, някои държави членки е, много е, по-бързо е, превръщат в отпадък един ресурс, отколкото други държави членки. За да се търгува с отпадъци е необходим лиценз. Имам преди да се търгува презгранично. Как ще решите този проблем? Защото при най-добрите намерения, които демонстрирате днес – е, подобни лицензии и такъв лицензионен режим пречат на изграждането на пазар на вторичните суровини. Благодаря, госпожа Кестингер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за извънредно вълнуващото изложение. Вие се ползвате с много голяма подкрепа в нашата комисия. Защото само една истински кръгова економика ще ни помогне да постигнем целта си устойчивост. Поне това е моето мнение. Има много директен въпрос, свързан с битовите отпадъци. Използването на количествен критерий, така както се предлага, ще е, въжи ли за хотелите? Тоест, отпадъците е, от е, хотелите е, ще е, влязат ли просто в е, битовите е, отпадъци? Транспорта, който не се извършва от общината, от частните оператори ли ще се извършва? Мисля, че отговорът на този въпрос е важен с оглед на методите, които се използват по-настоящем. Второ. По въпроса за биоотпадъците. Знаем, че е необходимо да се извършва отделно събиране на отпадъците с биологичен происход. Ние успяхме да намалим на депонирането на органични отпадъци в Австрия именно по тази линия. Обаче, отново излиза на преден план въпросът за обхвата част от отпадъците трябва да се изгарят. тъй като в понятието биоотпадъци се включват различни подкатегории, като някои от тези подкатегории не подлежат на повторна употреба. Значи, органичните отпадъци трябва да бъдат предмет на по-нюансиран анализ, на по-диференциран анализ – за да отчетем в своите правила и изисквания реалната ситуация. Благодаря, господин Лайнен. Е, Благодаря, господин председател, заместник е, председател Катайнен. Аз е, приветствам вашия призив концепцията за кръговата економика да бъде пренесена на международно ниво. Следващата седмица ще бъда в Китай и ще говоря за кръговата економика в Европа. Въпросът е, ми е дали има нещо като климатична дипломация. Е, тоест, дали има нещо като еквивалентно на климатичната дипломация във връзка с кръговата економика? Защото за климата вече имаме някакви дипломатически е, постъпки, някаква мрежа Вторият въпрос, който ще поставя е за потребността от частни инвестиции. Как е, ще благоприятствате е, частните инвестиции? Нуждаем се от е, моркови и тояги. Защо не освободите, например, от ДДС рециклираните стоки. Това е проблем свързан с данъчната политика, обаче все пак между различните политики има връзка. Благодаря, господин Демесмекер. Dank u wel. Uh, wel, meneer de commissaris, op uh, eh, 1 maart. Благодаря. Господин комисар, на 1 март присъствах на дебата, организиран от комисията за така наречените решения, е, основани на природата. Факт е, че трябва да използваме много разумно своите ресурси. В противен случай не след дълго ще се нуждаем от планета и половина. Е, някои от тези ресурси почти сме ги изчерпали и ги използваме въобще по начин, който не благоприятства тяхното запазване. Е, разбира се, както всички знаем добре, европейската економика не е конкурентоспособна, е, но е, от една страна стоят търговските и стопанските съображения, от друга страна стоят социално-економическите съображения. Между двете трябва да има баланс. Надявам се, че ще можете да съчетаете конкурентоспособността на европейската нашата индустрия е, с е, по-общите социално-економически съображения. Как е, ще превърне Европейската комисия в своя цел и приоритет търсенето на решения, основани на природата? Това мисля, че е много важно. Как ще разположите търсенето на решение на основата на природата в контекста на плана за 2030 година? И как ще направите връзката между търсенето на решения, основани на природата и програмата за 2020 година? Благодаря, господин Гжип. Благодаря, господин председател. Вие споменахте своето изказване, че една от първите нормативни инициативи а, във връзка с а, кръговата економика ще бъде предложението за а, фуражите и торовете. И особено съдържанието на кадми ще бъде регулирано. А ние поддържаме връзка с нашите предприятия. Има само едно място в Европа, където може да се добиват фосфати, които отговарят на планираните изисквания от гледна точка на кадмия. Уместна ли е тази емис... Е, амбиция? Само едно място ще отговаря на критерия, който ще създаде Европейската комисия. И това е един обект на руско-финската граница. Вторият ми въпрос е свързан с полимерната пластмаса и нейното рециклиране. Когато се рециклира тази пластмаса, нейната стойност във времето става нула, защото при рециклирането се създава токсичен продукт. Вземате ли това предвид? И последното, което искам да кажа, господин председател, е свързано с различните потоци на отпадъците. Те се различават в държавите членки. Ако погледнем е, този поток в е, Польша, 70% от отпадъците са битови отпадъци, са 70% от отпадъците са от добивната промишленост е, и са свързани с енергетиката. останалите 30% са битови отпадъци. Аз разбира се, приветствам вашите намерения, но ако искаме да постигнем целта за депонирането на органичните отпадъци, трябва в известен смисъл да гарантираме, че такива отпадъци съществуват. Защото преди да станат отпадъци, е, те всъщност, тези вещества и е, материали могат да бъдат рециклирани. И така може да се окаже, че е, отпадците с органичен происход е, всъщност е, не подлежат на новите изисквания за отпадъците. Ако вие вземете предвид това, което казвам, това много би улеснило нашите предприятия и много би улеснило нашите правителства при регулирането. Господин Вишинска също говори за това в своето изказване. Voorzitter, commissaris. Пирик. Ik ben heel positief over eh, благодаря, господин председател. Господин комисар, трябва да кажа, че ние в Холандия всички подкрепяме кръговата економика. Maar ik merk dagelijks nog steeds, mensen weten niet, ondernemers, waar ze naartoe moeten. Hoe zit... Това, което забелязвам също, е, че е, деловите хора наистина е, от практическа гледна точка преценяват вашите идеи. Зная, че е, сме стигнали до тук след е, дълъг път, че сме тръгнали по този път много отдавна, през 2003-2004 година. Но беше поставен този въпрос. Може ли да се транспортират отпадъци от една държава членка в друга? Има много големи пречки за търговията в международен план. В Холандия имаме примери, където едни големи кораби излизат в морето и просто събират плаващите пластмаси. Знаете ли за този пример? Знаете ли за тези образци. Имам и друг въпрос за Китай. Дори и нашите конкуренти като че ли предприемат вече действия. По отношение на отпадъците от храни, те са свързани с нравите и обичаите на хората. Нали? Значи, за да няма отпадъци, просто не трябва да изхвърляте храната, а да я запазите и да я консумирате на следващия ден. За това няма нужда от законодателство, обаче. То е въпрос на навик. Благодаря. Имам един ком, по-общ коментар, един по-конкретен. Вече сме в март. Обия... Докъде е стигнала вашата работа? Не смятате ли, че е добре да се създаде един интернет сайт, на който гражданите да могат да получат отговор на своите въпроси? Второ, съществуващите мерки и тяхното изпълнение са много важни. Вече има мерки. Нека не създаваме нови норми, които да не са съвместими с съществуващите Моите колеги повдигнаха е, въпроса за разхищението на храна. Ние не можем да се борим ефективно и да оценим напредъка. Бихте ли ни казали как мисли, какво мислите за обща методология? Вие la question de la définition du gaspillage alimentaire soit au cœur de, de... Доколкото разбрах въпроса за хранителните отпадъци е много важен за вас. Да взем... Кога една ябълка се възприема за отпадък и това зависи от дефиницията. Е, има възможно, е, например, една ябълка, която да не е годна за консумация от човека, но може да се използва за биомаса и тогава няма да има вече разхищение виждаме във все повече държави членки Италия, Франция и Дания е, въпроса за хранителните отпадъци и разхищението на храна става все по-важен въпрос и мисля, че заинтересованите страни трябва да могат да участват и накрая, че освен националните инициативи Европа играе важна роля в три аспекта постигане на целите на устойчивото развитие 2030 година, хармонизирано използв... прилагане на правилата, особено в областта на хранителните стоки, и валидирането на класификацията на отпадъците и накрая с нещо от общ характер. На мен ми се струва, че би било уместно да ви представим в писмен вид информация – която да е в отговор на вашият план за действие. Материал в писмен вид, който да отразява позицията на Европейския парламент. Изчерпахме списъка с ораторите и даваме думата на заместник председателя за отговори. Имаше, имаше имаше няколко въпроса, на които не мога да отговоря. Не искам да претендирам, че знам отговорите на всички въпроси. По-добре да им бъде даден писмен отговор. Ще започна с въпроса повдигнат от госпожа Гростет, а именно за енергийната ефективност на добива в Европа. Основ... Най-големите предприятия намалиха своето потребление, защото бяха принудени и това е хубаво. Има обаче и други предприятия, които не са толкова енергоефективни. Има така че има разлики. Освен това, между цените на енергетиката в различните държави членки има разлика. Това е свързано с данъчното облагане и това може би е проблем за конкурентно способността. но капацитета на китайския стоманодобив е два пъти по-висок, отколкото на европейския стоманодоби. Що се отнася до малките средни предприятия, е, работещи в е, областта на кръговата економика, очевидно трябва да е, убедим държавите членки, че трябва да повдигнат въпроса в контекста на инструментите за защита на търговията. По-нататък за връзката между пазара и кръговата економика. Не съм сигурен, че Европейския съюз може да направи кой знае колко. Въпросът обаче опира до информиране на потребителите за устойчивото производство. На ниво Европейски съюз ние можем да използваме регулаторните правомощия, така че да се разшири обхвата при екодизайна, така че когато потребителят реш... прави своя избор, постепенно да се промени пазарът. Направих посещение в Швеция, където разговарях с един млад предприемач, който произвежда силни, стилни дрехи от рециклирани влакна. След като дадена дреха не ви хареса, можете или да я е, ремонтирате или да я върнете обратно в магазина, да върнете на магазинера носени джинси или, е, други, или друга дреха. И това се оказва много модерно в е, Швеция. Като политици ние винаги искаме да решим всички проблеми, но понякога е хубаво да си дадем сметка, че не можем да решим всички проблеми, а можем, можем обаче да създадем условия, така че хората да вземат решения в съответствие с индивидуалните си потребности. Екодизайнът, разбира се, за това е много важен и за онези малки и средни предприятия, които имат желание да произвеждат стоки от вторични суровини, трябва да създадат подходящи условия. Вие споменахте проблемът с пластмасата. Той е класи... Пластмасата е класифицирана като отпадък и затова трансграничната търговия е, се натъква на проблеми. Как могат страните да усъвършенстват управлението на отпадъци? Има предвидено е задължителна законодателна цел. И у нези страни, които не могат да постигнат и да отговорят на критериите или които не напредват толкова бързо, колкото трябва, комисията ще ги помоли да представят план за постигане на целите. В този начин ще помогна на държавите членки да прилагат най-добрия опит и ние ще разпространяваме положителния опит на, държави, на държавите членки, които се справят най-добре. И така, след като приемем пакета за отпадъците, положението с рециклирането в Европа ще се подобри и отпадъците вече няма да се депонират в сметища. Много често чувам и в Европейската комисия, и в Европейския парламент, че трябва да бъдем по-амбициозни. Искам да кажа, че започвам да ставам алергичен към тази дума. Повече амбиция. Да, разбирам, че е хубаво да бъдем амбициозни но аз бих искал да, обърна, да обръщам повече внимание на изпълнението и на прагматичността, за да постигнем решение. Пакета за отпадъците, които предлагаме, който предлагаме е добро начало. И, и искам да видя добри резултата. Е, как да използваме екодизайна, например? Искам да видя резултата по сметищата и рециклирането. Искам да видя как можем да рециклираме в рамките на Съюза пластмасата. Нека да съсредоточим вниманието си върху постигането на резултати. Когато постигнем първите резултати, можем да съсредоточим върху постигането на нещо допълнително. Оценявам това, че искате да бъдем по-амбициозни, но нека да изпълним това, което вече е решено. Целта за е, ефективността на ресурсите, методология, бази данни. С Евростат обсъж... обсъждаме разработването на базата данни и тук трябва да се реши какви данни трябва да се искат от държавите членки. Данните са задължителни, когато искаме да подобрим ефективността на ресурсите, също като с широколентовия интернет цифровата економика предлага достъп до широколентов интернет. Така че ни трябва, в случая трябва да знаем колко ресурси използваме. И това е основата на нашето взаимодействие с Евростат. Сега отпадъците от хотелите, обикновено те се депонират в сметищата или пък в специални заводи за отпадъци. Фирмите, в това число в туристическия сектор, трябва да се адаптират към новата среда, т.е. да променят практиката си и да намалят отпадъците и каквито отпадъци има да се рециклират максимално. Да, разбира се, това може да е свързано с разходи в зависимост от бизнес модела. Дали кръговата економика има международно измерение? Интересен въпрос, не знам. Поне аз не съм чул, но в е, Китай е, кръговата економика е обект на голям интерес. Включили са цели в петгодишния план – и при последното ми посещение обсъждахме инвестициите, но и кръговата економика. Те се интересуват от това, което прави Европа. Аз мисля, че Европа също трябва да се поинтересува от това, което прави Китай. Разбирам това, което казахте, че в бъдеще трябва да има по-хармонизирани глобални стандарти. Частните инвестиции и стимулите – мисля, че регулаторните промени са по-добър стимул, отколкото данъците. Данъците са винаги проблем в Европа. Когато се промени е, регламентацията и режима, се налага и промяна в е, бизнес модела. По въпроса за торовете, предложението ни все още не е окончателно. Ние ще предложим значително намаляване на нивото на кадмия, тъй като искаме да има условия на равнопоставеност за торове, които се основават, които са биоразградими. Не знам кое е амбициозно и кое не Нашето предложение ще бъде компромисно и след това ще бъде представено на съзаконодателите. Целта е да създаде нов пазар за биоразградими торове. Що се отнася до падъците и отделното им събиране, опитахме се да формулираме цели. Много е интересно това, че много предприятия използват е, отпадъци, отпадъците на други предприятия. И това е също един евентуален бизнес модел. Е, ще спра до тук, защото е, нямаме повече време. Благодаря ви за изказаните мнения и зададените въпроси. Нека да продължим този разговор. За нас е много важно да чуем приоритетите на депутатите. Благодаря. Благодаря на господин заместник председателя на комисията Катайна за е, изложението, за толкова полезните изчерпателни отговори след дългия, дългия списък е, от въпроси. Да, определено ще продължим с този тип диалог. Благодаря ви.